Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to open... Добро утро, госпожи и господа. Нека открия втората част от заседанието ни. Имаме кворум в залата, за това можем и да пристъпим към гласуване. Да ви попитам ли за картите за гласуване? Не, не мисля, че е необходимо. Първото гласуване е по доклада ни за специфични мерки за допълнително подпомагане на държави членки, засегнати от природни бедствия. Неведнъж сме разисквали това досие. Бяха проведени и тристранни разговори с съвета. Миналата седмица постигнахме окончателна договореност с представителите на съвета. След всичко това най-важното, което искам да направя днес е да благодаря на докладчиците в Сянка, на координаторите на политическите групи за подкрепата, за разбирането и изключително бързата им реакция. Успяхме да вземем отношение по предложението на съвета, за това и ще можем да приключим работата по това досие на време, преди лятната вакансия. Благодаря на всички вас за пълната ви подкрепа, за това, че разбирате колко е значимо това досие. Докладчиците в сянка, господин Вон. Благодаря, госпожо председател. Нека кажа, че според мен всички ние се справихме изключително добре при постигането на компромисна договореност по това досие. Бяха разработени компромиси между отделните политически групи тук в Комисията по регионално развитие, което никак не бе лесно. Позицията ни спрямо съвета бе изключително силна. А, съветът изключително настойчиво настояваше за процент на съфинансиране от 80%. Ние обаче успяхме да го разобедим. В хода на преговорите мисля, че постигнатият компромис е добър. Мисля, че никак не е лош всъщност. Всички можем да сме доволни от него. Господин Олбрихт, Работата ни до тук е много добър пример за това, че не обсъждаме техническите детайли, а принципни положения, свързани с кохезионната политика. Как искаме да подходим към тази политика? Да я унищожим или да я използваме за полезни цели? не можахме да се споразумеем за цялостна промяна в системата. Споразумяхме се за по-специален подход към Италия. Предвидихме горна граница, която всъщност спасява системата, без да я променя из основи. Това показва, че свършихме добра работа. Благодаря. Други желаящи да се изкажат няма. Още веднъж ви благодаря. Пристъпваме към гласуване. Ще проведем едно поименно гласуване. Гласувайте сега за или против. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Пълно мнозинство. Благодаря ви и поздравления. We continue now with uh, the, second vote. Продължаваме с второто гласуване. Доклада на господин Омаржи насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на Европейския съюз, прилагането на член 349 от договора за функциониране на Европейския съюз. Господин Омаржи. Не искате да се изкажете. Започваме направо с гласуването. Започваме с компромисно изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Агри 1 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Компромисно изменение 6. Компромисно изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 88 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, Отпада, извинявайте. Компромисно 16. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 94. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 95. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 96. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Изменение Агри 12 отпада. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 3. За, против, в две части, извинявайте. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 3, втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Агри 4 отпадам. Агри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 23 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Искате да проверим ли? Агри 22, електронно гласуване. 23, извинете. Агри 23. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Агри 26 отпадам. Компромисно изменение 17. За против, въздържали се, приема се. Агри 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим, разбира се. Гласуваме електронно по изменение 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам. Вдигайте по-високо ръка. Компромисно 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 111. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 112. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 129 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 136 за, против, въздържали се, отхвър... приема се. Компромисно 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 145 за, против, въздържали се, приема се. Агри Агри 13 е включено в компромисното изменение. Компромисно 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. Агри 25. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Can we? No, we can't get back. They're printed, but um, it was 9.15. 9 in favor, 15, against. And... Деветима за, 15 против и един въздържал се, мисля. Изменение 157 и 158 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 159 с устно изменение. Има ли някого, който е против устното изменение? Не. Тогава гласуваме по 159 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 183 за, против, въздържали се, приема се, мисля. Сто осемдесет и пет или не? Сто осемдесет и шест, извинете. 186 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 192 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 194. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 196. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 197. За, е оттеглен. Съжалявам, това не е отбелязано в моя списък за гласуване. Компромисно 29. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 30. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 31. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 209. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 220 отпада, 221 или не. Гласуваме по 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 228 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 229, 230 и 231 идентични. 231 всъщност отпада. 229 и 230 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласуваме електронно по 229 и 230. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 232 е оттеглено, 233 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? 233 електронно гласуване, моля. Because we I'm sorry. Извинете, прави сте. Трябва да гласуваме 231. За, против, въздържали се, приема се. 232 е оттеглено. 233 за, против, въздържали се, Нека проверим с електронно гласуване 233. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 35. За, против, въздържали се, приема се. 239 изменение. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 245. За. Против. Въздържали се. Приема се. 246. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 38. За, против, въздържали се, приема се. 39. Компромисно за, против, въздържали се, приема се. 40. Компромисно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 260. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 44. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 262 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 263 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 270. За, против, въздържали се, приема се. 271 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 42. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 274 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 275 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 276 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 277 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 278, 279 идентични за против, въздържали се, приема се. 280 пада, 281 пада. Преминаваме към 282. За, против, въздържали се, приема се. 283. За, против, въздържали се, приема се. 284 е оттеглено, 285 пада, 286 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се.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 14 и 15 идентични за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, да проверим с електронно гласуване. 18 изменение, моля гласувайте. The vote Прекратете гласуването. Приема се. Проминаване към четвърто компромисно за против, въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Никой не желая да го проверим. Добре. Okay, let us check because... Да проверим, защото не съм съвсем сигурна. Второ, 22 изменение, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри Б пада, всички останали пада до края. И сега гласуваме по целия документ с изменението. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Прекратете и докладът се приема. Виждате резултата на екраните. Поздравление, господин Омържи. So here we stop with the voting. С това приключваме гласуването за днес в Комисията по регионално гласуване. Е, извинете, по регионални въпроси. Знаете, че има промяна в работната ни програма. Сега ще дам думата на господин Омаржи да представи с няколко думи резултатите от посещението на официалната делегация в Азорските острови на нашата комисия. Заповядайте. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на колегите за това гласуване, което наистина с убедително мнозинство подкрепи предвижданото за най-отдалечените региони. Ние посетихме Зорските острови в рамките на три дни. Идеята беше да работим именно с един от най-отдалечените региони. Нашето желание беше да посети Мазорските острови, за да видим в дълбочина проблематиката на територията и изобщо въпросите, които засягат отдалечените региони. Трябва да посоча, че нашето посещение беше очаквано от местните органи и всъщност беше много широко отразено в португалската преса и националната и регионалната. Преди да премина по същество, искам да благодаря на всички колеги за тяхното участие и много конструктивното съдействие по време на посещението. Благодаря и за много добрия работен и приятелски климат, нещо типично за цялото ни посещение. Искам да благодаря и на всички служители, които работят за комисията Режи, за техни... на техниците, на преводачите. Всички те наистина допринесоха за успеха на мисията. Сега нека да навляза по същество. Вие знаете, че най-отдалечените региони току-що приеха меморандум на председателите на най-отдалечените региони. Това всъщност е политическият документ, който съдържа основните искания на тези органи. Този документ е изготвен няколко месеца преди излизането на стратегията на Европейската комисия за най-отдалечените региони. Това е също така документ, който излиза в момента, когато собствената ни комисия изготвя доклад по член 349, доклада, който гласувахме тази сутрин. Следователно, това е важен етап за развитието на най-отдалечените региони. И точно в този момент нашата комисия посети Азорските острови. Като по този начин ние се запознахме с позициите на органите на Азорските острови – по всички тези въпроси. Има и още нещо. Принципно в момента се обръща голямо внимание на текущата дискусия за бъдещето на регионалната политика. Аз няма да деля нашите разговори иерархично, защото всички те бяха важни, но може би най-важната среща от политическа гледна точка беше с регионалните председатели. С тях разговаряхме именно по тази тема. Нашата делегация се срещна с председателите и всъщност чу двете основни послания към нашата комисия. На първо място – има известни тревоги, че ще се запази една истинска регионална политика на солидарност. Именно този принцип на солидарност е много важен за най-малко развитите региони в Европа и най-вече за най-отдалечените от тях. Второто послание, и то е по-конкретно, е свързано с Голямата тревога на Азорските острови, че съществува опасност регионалната политика да се дестабилизира заради прилагането на финансови инструменти. Председателите от Азорските острови неведнъж са изразявали своята тревога пред нас по този въпрос. При лични разговори насаме ми беше казано, че от нашата комисия се очаква да се борим след 2020 година най-малкото за най-малко развитите региони, за да може те да разчитат и в бъдеще на субсидиите. Това не означава, че Азорските острови, като най-отдалечени региони, се отнасят критично към финансовите инструменти. Не, но ние трябва да си даваме сметка, че тези инструменти не са много привлекателни за по-малко развитите региони, отдалечените региони и тези, които всъщност са в по-особено положение спрямо глобализацията. Това е, госпожо председател. Ние проведохме доста срещи и се убедихме, че европейските фондове се използват изключително добре в най-отдалечените региони. Също така виждаме, че има много добра тематична концентрация на фондовете. Видяхме го и при предишната МФР по отношение и на научно-изследователската дейност. Със сигурност има динамика, със сигурност се устойностяват предимствата на региона – Има, разбира се, и много ограничения, защото тези острови са отдалечени, има и някои характеристики, които се държат на географската специфика и те също ограничават. Но, разбира се, тази територия има и свой голям кос като география, защото е в сърцето на Атлантическия океан. Това е геостратегическа позиция и тази позиция дава и економически предимства, които също се устойностяват. Ние видяхме, че има такива проекти. Географията също така води до изключително голямо биологично разнообразие – Вулканичния ресурс сега се използва и за възобновяеми енергоисточници. Използва се геотермалната енергия, за да може да се стигне до енергийна автономност. Тази география, както и възможността да се устойности синята економика, морската економика, всичко това – е много положително. Следователно, ние трябва да работим по конкретните направления и да направим така, че Азорите, заедно с други региони, да бъдат начало на европейските програми. В полза и на всички отдалечени региони в Европа, включително и френските, всички, които използват геотермална енергия, вулканична енергия. Знаете, че беше създаден този стълб за отлични постижения. Там се включват и италиански университети, италиански изследователски центрове. Те работят и по сеизмичните опасности заедно дори с острови от Карибите. Това е партньорства, при които всички печелят. Това помага и на Европейския съюз. Освен това, ще кажа, че докато пътувахме из Азорските острови, видяхме и големите трудности, на които се натъква страната, защото всъщност ние разполагаме с статистиката за безработицата, тя е много по-висока от средното за Европа. Видяхме и нивото на бедност което е много високо по някои места. Ние си даваме сметка, че е много хубаво, че оперативните програми се изпълняват, че целите отговарят на желаното, че има наистина резултати, но също така е хубаво да се види какви са трудностите на място. Тези мисии в най-отдалечените региони трябва да ви кажа, че понякога се оказват много измамни, защото се показва само това, което Европейския съюз желая да види като изпълнено и се забрави за трудностите. Аз съм сигурен обаче, че Членовете на нашата делегация по време на нашето посещение видяха и трудностите. Говорихме за премахването на млечните квоти, което на Азорите и в Мадейра създава доста големи проблеми и нашата комисия би трябвало да се самосезира и да направи предложения на Комисията по селско стопанство – това е много интересно, беше посещението, много ползотворно и аз съм сигурен, че ние в бъдещата си работа за най-отдалечените региони ще включим наученото от посещението. Благодаря. Thank you. Thank you much, много благодаря. Господин Родриге желая да добави нещо по въпроса. А, Благодаря ви. Благодаря, че ми давате думата, тъй като в 10 часа имам друг ангажимент. Първо искам да благодаря на всички и на служителите, Ясно е, че ние видяхме някои структурни проблеми на Азорите и то ги видяхме на място. Принципно регионите са различни. В Мадейра, например, има проблеми с транспорта заради релефа, заради разходите, които са по-високи там, докато в Азорите имаме проблеми с безработицата, също и с транспорта, принципно е трудно да бъдем конкурентни. Също времено ние имаме и документа, който предстои да бъде представен през есента. Това е стратегията за най-отдалечените региони. Вие трябва да се включите. Госпожа Крел, благодаря. Напълно съм съгласна с двамата колеги. Аз също искам да благодаря на служителите на секретарията и на политическите групи. Две бележки. Първо, бях приятно изненадана от това, че Азорските острови, които подобно на много други реги... най-отдалечени региони не са в леко положение, сравнително добре са се справили с економическата криза, отбелязват растеж и по-нисък процент на безработица в сравнение с Португалия. Това е доказателство за успехите постигнати от Азорските острови, успехи, за които са допринесли със сигурност и структурните фондове. Второ, Посетихме само два от Азорските острови, но навсякъде видяхме там синия флаг с златните звездички, което показва, че се използва финансиране от Европейския съюз в голям размер, финансиране, което допринася за развитието на този регион. Имаше и нещо, което ме подразни, а именно, че не се популяризира в достатъчна степен това финансиране. Не се популяризира така, както би ни се искало. Посетихме, например, една детска градина, прекрасно детско заведение, което биха пожелали да изградят немалко други региони. Директорката на тази детска градина знаеше, че тя е финансирана със средства на Европейския съюз, но не знаеше точно в какъв размер и за какво са били използвани. Това е жалко, според мен, тъй като това детско заведение бе разположено така, че е видимо, известно сред хората, явно се използваше много широко. Би трябвало в такъв случай да се популяризира повече финансирането от Европейския съюз. Трябва да се подобри комуникацията в това отношение. Мога да ви дам още един пример – посетихме един технологичен център. Там също се подразних, тъй като дамата, която ни представи центъра, ни даде немалко информация, но когато и зададохме конкретни въпроси, ни каза, че в този център са били разкрити само 4 работни места. Оказва се, че тази информация не е вярна. Жената не бе разбрала въпроса ни. В дружеството, управляващо този център, са били разкрити 4 работни места. Но не това бе нашият въпрос. Нашият въпрос бе колко работни места са били разкрити в резултат от установяването на други дружества около този център. Оказа се, че само в едно от тези дружества са били разкрити 50 работни места. Това също показва, че не функционира много добре стратегията ни за комуникация. Това стана ясно и по време на последния ни разговор с един кмет – По време на този разговор бе отправена много остра и според мен напълно неоснователна критика към Европа. Бе заявено, че Европа носи вината за това, че на Зорските острови, например, не се изгражда в достатъчна степен пътната мрежа, но отговорността за това носи португалското правителство в случая. Европейският съюз финансира този регион с големи суми, това финансиране води до положителни промени. Като се има предвид това, мисля, че трябва да инвестираме повече в комуникацията. Не бива финансирането да се оказва само на някакви табели. Трябва да се популяризира сред хората Хората трябва да са наясно, че Европейският съюз проявява голяма готовност за проява на солидарност прямо най-отдалечените региони и че и другата страна се възползва от нашата солидарност. Съгласна съм с положителните констатации на господин Омържи и останалите колеги, но според мен трябва в по-голяма степен да популяризираме положителните резултати. Господин Вон. Много благодаря. Аз също благодаря на господин Омаш и за начина по който той ръководи делегацията. Действително отлично се справихме. Нямахме много възможност да се запознаем с нещо в страни от програмата на делегацията. Бяхме много заети. Няколко неща, които ми направиха съществено впечатление във връзка с финансирането. Посетихме училище, библиотека и също така посетихме едно пристанище, парк за новаторство, бизнес парк, т.е. начинания, които са насочени към развитието на економиката. Обаче струва ми се, че наистина вниманието е насочено на входа и на изхода до голяма степен и струва ми се, че Азорските острови и подобни отдалечани райони трябва да осъзнават много добре веднага по какъв начин трябва да се обърне внимание именно на изпълнението от тук нататък. Колко са разкритите работни места, какви възможности са създадени за економическо развитие, търговия и проче. Именно това послание трябва да отправим към тях максимално бързо. Това е свързано, разбиране, и с съфинансирането на проектите. В много от проектите 85% може би имаме подобни констатации това е много важно относно бъдещото развитие на подобни проекти. И също нещо, което ми направи впечатление не само в училището, но и в други места, които посетихме като че ли няма пълно съзнание за подробностите относно финансирането, предоставено от ЕС у хората. Това е нещо много важно, на което трябва да обърнем внимание. Не само в Азорските острови, в целия Европейски е, съюз, например, референдума Брексит миналата година в Обединеното кралство. Толкова много проекти са финансирани, но самите ползватели на практика не знаеха, че средствата идват от Европейския съюз. Дори хората, които които управляваха тези проекти, като че ли не го съзнаваха. Трябва да излечем полука от всичко това, не само за Азорските острови и най-удалечените региони. Трябва по някакъв начин да подобрим нашата стратегия за реклама и обнародване на това, което правим. Благодаря. Господи, госпожа Милетич. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на всички колеги, включително на господин Омържи, който ръководи нашия екип. Изключително полезен беше наистина този опит за нас да се запознаем с проектите по места. Споделям мнението на колегите. Наистина, може би има малко объркване с целите, намеренията, особено що се отнася до ниво краен ползвател. И винаги, когато попитахме наистина какво, към какво се стремат в по-широк контекст, не получихме отговор. Особено в библиотеката. Сградата е огромна, например. Наистина в един малък остров и те не можеха да ни обяснят точно за какво да използват сградата, как точно използват библиотеката, как се опитват да интегрират местност, хората по места и още целият остров и цялостното управление на проекта. Много ми изненада, когато проведохме разговора с президента, много положително бях изненадана. Те е, ни казваха, че последните няколко години бележат голям растеж 11-10-11%. Наистина много висок процент е, за економическо развитие, растеж. Казва, че нямат проблеми с макроекономическите специфични условия и изисквания. Подкрепата а, от страна е, е, на Европейския съюз обаче биха желали да бъде по-категорична и по-добра. Освен това, ние разисквахме всички тези въпроси от чисто стратегическа гледна точка относно политиката на сближаване и той изказа съгласие, че макар и да не среща проблеми с макроекономическите условия, той също така споделя нашето мнение, че не е добре да се обвързва политиката по сближаване с всички тези специфични принципи. Така че трябва да обърнем внимание на тези въпроси в бъдеще. Много беше полезно да чуем наистина от хората по места какво мислят за бъдещето на политиката по сближаване. И те казаха, че биха желали да има сходни правила, но да се промени взаимовръзката с економическите политики. Благодаря. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Ван Нистерой. Желахте ли думата? Аз не участвах в делегацията. По-късно ще взема думата. Uh, Заповядайте. Първо, и аз искам да благодаря на господин Омаржи, защото той великолепно ръководи делегацията. Съгласен съм с бележките, които вече бяха споделени. Много интересно бе да видим наистина как се работи по отношение на видимостта на проектите. И например, мнението на един от кметовете, които участваха, представител от Асоциацията на общените категорично помоли наистина да бъдат инвестирани средства при изграждането на пътищата. Добре да, но може би това не е наша работа. 2020 година в политическата рамка трябва да обърне внимание, разбира се, на тези аспекти. Съгласен съм с колегите, които вече казаха, че трябва по-тематична концентрация да бъде заложена в следващия програмен период във връзка с инфраструктурата, но в крайна сметка отговорността на ниво на държавите членки относно развитието на инфраструктурата и техните общини. Е, когато става въпрос за финансиране, например, на една детска градина. Е, тук става въпрос за компетентност и правомощие на държавата членка. Тук, тук не е въпрос, който да зависи от Европа. Да, може би е свързан с стратегията Европа 2020 в бъдеще, е, може би ще бъде обвързано действително с успеха от този програма. Но Нека да съзнаваме какво казват хората по места, какви са нашите отговорности като депутати. Ние трябва да зададем рамката за развитието на политиката след 2020 година по един категоричен начин, не само защото трябва да спазим желанието на хората, но защото наистина в крайна сметка това е демократично. Благодаря, господин Ван Нистерой. Благодаря. Наистина разумно е поне веднъж в програмния период да се посещават тези острови. Това е много важно за цялостната ни политика. Позволете да се спра на един аспект в по-общ план. Наистина инвестираме в хората, но те могат ли да видят голямата картина, от която са част, или просто инвестираме някакви средства, изграждаме някакво съоръжение? Това е сам въпрос за структурната политика като цяло, нейната цел, неговото въздействие през 3, 4, 10 години понякога. Нещо липсва като че ли. Това трябва да, бъ... за... да бъде заложено не само в програмата, но трябва да остане следа в умовете и сърцата на хората. В противен случай изглежда не успяваме да изградим съюзници по места, за да можем наистина да видим какво е въздействието от нашите политики. Много е добре, че сега имаме подобна възможност в дебатите, разискванията, които работим, ще говорим и по доклада Буда за цялостната видимост на нашите програми и дейности. В НП ние подготвихме публикация през средата на юни. Очакваме да излезе в тази насока, но нека да изгрее звездата на това послание. Толкова много неща се предприемат а, и в мига, в който се плати сметката от страна на Европейски съюз, всичко се забравя, включително и кметовете. Но ако кметовете не направят нужното, ако не се сведе комуникацията до всички нива, ако няма много етапна комуникация, очевидно няма как да се случи. Ние, разбира се, казваме, че държавата членка следва да изпълни тази политика. Ние не обвиняваме никого. Ние просто обръщаме внимание на ролята на комуникацията. Виждаме, че има проблем, който трябва да бъде разрешен. Комисията също излиза със своя план за действие. В политиката по сближаване ние също трябва да обърнем внимание на всичко това. Така че може би ще се наложи да възприемем нов подход. Благодаря за тази възможност да разгледаме е, този въпрос през една много широка перспектива. Може би в бъдеще отново ще се спрем на този въпрос. Благодаря. Председател, благодаря. Благодаря за разискванията, благодаря господин Омърже за вашия доклад. Това е един от примерите, който сочи колко наистина многолика е нашата политика по сближаване в Европа. И за нас е, в нашата комисия е изключително важно да получим впечатленията от различните части на Европа, така че да можем да отразим различните аспекти на нашата политика, което ще бъде много полезно за бъдещите ни разисквания, дебати и бъдещото развитие на работата ни в нашата комисия по регионално развитие. Благодаря ви много. Наистина е, впечатлена съм. За два дена сте посетили два острова, толкова много проекти. Наистина изумително е как се справихте. But, um, uh, it is, it is Наистина мисията е успешна. Е, благодаря много на делегацията на Комисията регионално развитие. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Работим по установище относно доклада, който се подготви от бюджетната комисия докладът е по отношение на следващото МФР и позицията на парламента за периода след 2020 година. Подготвяме становище и днес ще обменим мнение с господин Вон, който е нашия докладчик по това становище. Бих помолила господин Вон да представи проектостановището на време за следващото заседание на комисията 19 и 20 юни. А днес ще уменим мнение. Сега, господин Вон, заповядайте. Да, благодаря. Много важно ще бъде следващото МФР, действително, защото е нужно да имаме бюджет за нашата политика. И а, добра идея е да обменим мнение сега, преди да започна да подготвям в писмен вид своето становище, за да мога да отразя мнението на колегите. Представям си, че всички ще представят наистина богато многообразие от а, а, теми и това ще бъде отразено в моя проекто доклад, както посочихте вие. Така че за мен е много полезно да чуя вашето мнение. Първо, относно обема, размера на бюджета. Както винаги, когато говорим за МФР, ще има голяма битка между нетовносителите и ползвателите – трябва да сме готови за това. Този път Обединеното кралство няма да бъде на масата на преговорите, което разбира се има добра страна, но има и лоша, защото повече от 10% е вноската на, Европе... на Обединеното кралство в бюджета на ЕС, следователно бюджета ще бъде по-малък и е, трябва да водим разисквания бюджетът е ни по-голям ли ще е, по-малък ли е, кой ще плати? Дали държавите членки ще направят по-големи вноски и дали ще искаме нова система да се разработи, ще говорим ли за собствени ресурси? Мисля, че трябва, защото бюджетната комисия води и разисквания по този въпрос. Знаете, да може Европейския съюз да, да има свой собствен източник на финансиране. Това е една важна тема, на която трябва да обърнем внимание. На следващо място самата кохезионна политика политика. Колко пари ще се отделят за политиката за сближаване? Значителен беше обема в миналия период. Трябва да бъдем готови да се борим и да отстояваме нашия бюджет с е, е, останалите комисии, очевидно ще трябва да разискваме въпроса дали можем някъде да я направим економии, дали ще разработим нова система, да преминем от системата на безвъзмежната помощ към друга система и да водим съответно битка, за да отстояваме нашия пакет финансиране. По-нататък, по отношение на следващия МФР, ще продължим ли да водим същите битки, както и в миналото? Дали това ще засегне само политиката по сближаване? Как точно ще се отразят позициите на комисията, на парламента? Дали ще преминем на система 5 плюс 5, например? дали сме готови да приемем това като част от следващото МФР, но това ще бъде изключително водеща важна дискусия за нас. Друга колко гъвкавост очакваме да заложим в следващата финансова рамка? Съгласна съм, съгласна съм с бюджетната комисия, че трябва да има гъвкавост, за да можем да прехвърляме средства, може би в друга област, там където са нужни средства. Това е чудесен подход, но по този начин в крайна сметка е много важно да се заложи процента на гъвкавост понякога, както правим анализ на сегашната а, система, а, добре е да има гъвкавост, но когато се вземат средства, включително и от политиката по сближаване, трябва наистина да има някакъв начин, някакъв механизъм да можем да заложим така нещата, че да не се а, наруши нашия план. По-нататък какво ще се случи с бюджета в края на годините, когато има неизразходвани средства? Какво ще се направи с тях? Дали ще останат в бюджета на Европейския съюз, дали ще се върнат на държавите членки? Това също е валидно и за политиката по сближаване. Така че още една въпросителна, на която трябва да обърнем внимание при разискванията по следващата рамка. Много други специфични въпроси за кохезионната политика. Опростяването, винаги говорим за това и сега също трябва да обърнем внимание по този въпрос трябва да марим начини да опростим а, а, разработването и освояването на бюджета на ЕС, включително в политиката по сближаване. N плюс 1 плюс 2, N плюс 3. Това е друг един въпрос, който трябва да се е, засегне. Да не забравяме и позицията на сметната палата по този въпрос по отношение, например, N плюс 1. Готови ли сме, за да върнем отново на N плюс 2? Може би би трябвало да бъде, но може би трябва да направим задълбочен анализ по този въпрос. Това е отново ключов въпрос, на който обръщам внимание на колегите. Има и други много а, отворени въпроси, а, които трябва да анализираме. Сега, що се отнася до други теми, които а, мисля, че ще включа в моя доклад, ще предоставя възможност, разбира се, на колегите да разискват всичко това, което подготвя и съответно ще ви изправите материала Председателката, благодаря. Е, докладчиците в Сянка сега. Госпожа Томашич. Ще се изкажете ли от името на докладчика, господин Ван Нистерой? Да, знаем, че ето, нещата наближават, както са планирани седмата кохезионна програма МФР и съответния доклад. Края на тази година трябва да излезе доклада на комисията, така че първо Европейската комисия би трябвало е, да подготви своята позиция и тук Европейския парламент трябва да окаже натиск тази насока, иначе всичко ще остане 2018 година, 2019 изборна година, Брексит и така нещата ще станат все по-трудни. Що се отнася до втората половина на този период, следва да се каже следното. Трябва да се ускори а, работата. Европа има нужда от темп, от скорост за МФР. Това е основно послание. Защото колкото повече чакаме, толкова повече ще се задълбочат проблемите. На второ място доклада Вествал. Наистина, ние поставяме основното на масата на преговорите. Не бива да преповтаряме, разбира се, но в общ план възможността за разискване на политиката по сближаване на този етап от развитието на Европа. Интеграцията трябва да се подпомогне от сближаването, за да могат регионите, държавите да бъдат включени в този процес. След комунизма, посткомунистическия период, знаем какво се случи. Много подкрепа е нужна, за да организираме по-добре работата на местно, регионално ниво, да има повече сътрудничество между всички участници. Партньорския принцип трябва да бъде засилен управлението на различни нива и договорите, разбира се, и принципите залегнали в нашите договори. Целта за политиката сближаване. Подчертавайки всичко това, Всъщност трябва да отхвърлим идеята за три скорости. Най-високата, е победителя печели всичко. Много често метрополите, големите градове в нашите страни. А за останалите остава неизвестно. Китайците ще купат всичко останало. Те са готови да купят и пристанището в Пирея и прочее. Това е Европа ли е? Не. Не, това не е Европа, по която ние водим дебати в нашата комисия. Има альтернативни решения и сближаването и политиката за сближаване е основен приоритет. По този начин ще можем наистина да разгледаме принципа за новото МФ. R. Приоритетите – външни граници, миграция, сигурност, растеж, заетост – добре. Но сега следва по-общ подход да възприемем с основните цели на политиката по сближаване. Наистина, много е важно да регистрираме пробив в новата рамка. Нашата комисия следва да покаже, че трябва да подходим по различен начин, за да има резултати. Това е ролята на нашата комисия. Включително това ще има последици за образованието, за заедостта, за културата и проче. Това е принципен въпрос. И на трето място. Сега, от гледна точка е, на холандската позиция, моето правителство може би не непременно на всяка цена иска да бъде подкрепена политиката на сближаване, но струва ми се, че все още има много важни механизми, които сме създали, например интелигентната специализация, да се използва познанието, знанието в конкретна област, ние а, разисквахме много важни въпроси вчера по този въпрос и, например, при споделянето на информацията, използването на средствата, за да може наистина да се даде тласък в развитието на Европа, е един важен инструмент, отговор на принципа победителят печели всичко. И тук не става въпрос само за финанси. Имаме предвид хората – капацитета, възможността да се работи в ИКТ економика, кръгова економика. Има добро взаимоотношение между научно-развойната дейност, Хоризонт 2020 и териториалното сътрудничество. И нашият председател работи изключително много в този, това измерение през последните години и териториално развитие. Мисля, че повече подкрепа трябва да има относно политиките и МФР е между регионално, между градски форми на сътрудничество. На това трябва да заложим. Така ще се омекоти наистина трудната действителност, пред която сме изправени в областта на економиката. Интелигентната специализация, вероятно, ще бъде наистина голяма възможност за всички бъдеще. Работили сме по този въпрос и както колегата преди малко каза, наистина нужно е да се насочи вниманието на конкретни аспекти. Голяма конференция се провежда тази седмица в Хелсинки, организираната е Европейската комисия, именно относно интелигентните специализации, е, урбанистична политика и прочее. Ето, този тип дебат е нужен. И може би можем да заложим успеха и в областта на нашите разисквания за сближаването. Какво искаме тези пакети, както до сега? Или една по-широка работна програма. Това е просто на този етап няколко нахвърлени мисли. Нека да ускорим работа. Господин Томашич, госпожа Томашич, извинете. Благодаря, госпожо председател. Политиката на сближаване и структурната политика през изминалите десетилетия се наредиха сред основните области на политика на Европейския съюз. Те се превърнаха и в ключов инструмент за постигане на целите, закрепени в учредителните договори. Убедена съм, че и след 2020 година кохезионната политика трябва да допринася за постигането на тези цели по места в държавите членки. Кохезионната политика не бива да се отслабва от нищо, включително и от Брексит. Не бива да се отслабва и тъй като се пренасочват средства към други области за справяне с нови предизвикателства. Знам, че има големи проблеми с финансовото планиране. Стигна се, например, през изминалите години по време на, миналогодишната, на миналата многогодишна финансова рамка до неразплатени задължения в голям размер. Този проблем продължава да е на дневен ред и сега, може да бъде на дневен ред и в бъдеще, от което ще пострада растежът ни. Трябва да се намерят за това структурни решения на този проблем, още преди края на настоящата многогодишна финансова рамка трябва колкото се може по-бързо да приключи процеса по настоящата многогодишна финансова рамка по междинния и преглед. Така ще можем и по-бързо да започнем с подготовката на следващата ще предотвратим и натрупването на непогасени задължения в голям размер. Много е важна също така и правната стабилност, за да бъде ефикасно финансирането и да се прилагат добре правилата. Стабилната нормативна основа може да доведе и до цялостна стабилност в Европейския съюз. За това трябва да се променят действащите правила – за многогодишната финансова рамка, най-вече по отношение на публичното финансиране. Позволете ми и аз да кажа няколко думи при тази първа размяна на мнения. На първо място благодаря много за този списък от основни въпроси, който споменахте. Напълно подкрепям такъв подход. Убедена съм, че ако имаме по-малко пари за бъдещия период, това е поне очакваното. Възможно е да се намерят и нови приходоисточници, но за сега смятаме, че сигурно ще разполагаме с по-малко за преразпределение между различните политики. Това означава, че трябва да се фокусираме върху основните приоритети за Евросъюза. Ще е много важно да следваме линията растеж, заетост, конкурентоспособност на европейската економика. Също така трябва да работим за климата и енергийната ефективност – ресурсната ефективност. Бъдещата МФР би трябвало да може да се справи с всички възможни бъдещи предизвикателства. Всъщност, вече някои от тях ги виждаме. Ние ще трябва по МФР да планираме и за бежанците, миграцията, сигурността на външните граници, както и безопасността на европейските граждани – това е реалността, ние не можем да я пренебрегваме, но разбира се, някои от тези подходи могат да бъдат включени в бъдещата кохезионна политика, защото целият натрупан опит при нея показва, че именно тук са реалните предизвикателства за Европейския съюз. Ако МФР е достатъчно гъвкава, ако кохезионната политика е достатъчно гъвкава, ние можем да се изправим пред тези предизвикателства. Наистина смятам, че трябва да подкрепим приоритетите на европейския семестър и да направим връзка между семестъра и препоръките по страни и кохезионната политика. Трябва да имаме предвид и ексанте условността при тази политика. Да се мисли за моделите на економическо развитие на държавите членки и подкрепата на Европейския съюз. Напълно съм съгласна с казаното за упростяването и гъвкавостта бих искала да добавя нещо за синергиите. Изключително необходимо е да стигнем до баланса в тази област. При структурните фондове, например, имаме фонда за стратегически инвестиции, финансовите инструменти. Трябва да мислим за целта, но и да бъдем по-гъвкави, по-креативни – когато начертаваме бъдещото развитие на тези инструменти. Освен това, ще кажа, че може би трябва да се мисли за различна продължителност, например формула 5 плюс 5, за да може МФР да се променя при този междинен преглед и така наистина да можем да се изправим пред реалните предизвикателства на Европейския съюз. Подкрепям ви и се радвам, че работим по един и същ начин. Госпожа Дамато. Благодаря ви, госпожо председател. Ние също се интересуваме особено много от периода след 2020 година. Предполагам, че британските колеги ще ни помогнат. Преговорите по Брекзит още не са започнали, но ние имаме нужда от сценарии за бъдещето. Надяваме се на здравия разум в крайна сметка трябва да се защитят интересите на гражданите и от двете страни. Не искаме кохезионната политика да падне като първа жертва на Брекзит. Необходимо е социално-териториално сближаване. Това не бива да се подкопава. Не би трябвало проблемите да се отразят на сближаването. Знаем, че Комитета на регионите и други заинтересовани групи работят по бъдещето на кохезионната политика. В комисия Реджи вече говорихме за някои от трудностите, включително и тези в пленарна зала. Трябва да се мисли за изключването на регионалното и национално съфинансиране при справянето с дефицита. Нашите колеги се надявам да бъдат още по-смели и да направят следващата стъпка. Да критикуваме макроусловността на национално и регионално ниво – не искаме да се работи с законодателна уредба, която не се разбира от гражданите. Кохезионната политика е основен инструмент. Тя не бива да бъде жертвана в името на нещо, което е неясно. Трябва да работим в контакт с местните и регионални власти, с хората на място. Очаквам с нетърпение да прочета доклада на колегата и се надявам да съдействам. Господин Омарже, благодаря. Сега се изказвам като докладчик в сянка от името на ГОЕМ. Благодаря за представенето. Има много идеи, които споделяме и ние. Има, разбира се, и такива, които са по-различни от нашите. На първо място, ние се намираме в момент, в който дори кохезионната политика е под въпрос. И след 2020 година ще имаме и нов елемент, а именно финансовата рамка след Брекзит. Кохезионната политика обаче е може би най-атакуваната от всички европейски политики и това е най-несправедливото. Същевременно именно тази политика успя да смекчи най-катастрофалните последици от кризата на 2008 година както и най-катастрофалните последици от някои европейски политики, които се изпълняват и които всъщност вредят на продуктивността и заетостта. Кохезионната политика е тази, която смекчава катастрофалните последици от споразуменията за търговска за свободна търговия. Защо се атакува толкова тогава кохезионната политика? Този въпрос трябва да бъде поставен. Ние считаме, че кохезионната политика трябва да се запази като една водеща политика на солидарността, тъй като друга такава политика няма – Кохезионната политика е тази на солидарността. Както каза и колегата Дамато, ние не искаме да я променяме чрез налагането на финансови инструменти от една страна и от друга страна да имаме промеливите корекции по европейския семестър. Нищо няма да остане, ако го направим, нищо няма да остане от тази голяма политика. Следователно трябва да препотвърдим нейния принцип и да продължаваме така, както сме го правили, да се противопоставяме на макроусловността нещо, което противоречи на естеството на кохезионната политика. Бих казал, че ние в известна степен сме смели и можем да водим структурен диалог. Бихме искали да продължим да препотвърждаваме своята позиция и да водим възможно най-добрите преговори за рамката след 2020 година. В крайна сметка трябва да напомним и на едните, и на другите, че тук има големи противоречия и непоследователност. Освен това, трябва много да внимаваме за това, което се прави в Европейския съвет, защото не знаем там как ще наклонят везните дали в крайна сметка ще имаме кохезионна политика или при днешната криза и изобщо криза на Европейския съюз и поставяне под въпрос на всички европейски политики, като се има предвид Брекзит и много от събитията в останалите държави, тъй дали няма да се мисли за някаква ренационализация на политиките – дали няма всъщност да се успорят водещите общностни политики, като ОСП, например, голям дял от европейския бюджет или кохезионната политика, ще приемем ли тази ренационализация? Ние изобщо колегите в комисия Реджи трябва да се подготвим за битката – трябва да се водим от своята амбиция и смелост и при гласуването в пленарна зала. Трябва да се изключи изчислението на дълга. И още нещо, госпожо председател, непрекъснато несправедливо се критикуват кохезионните политики. Би трябвало да мислим обаче и за нови цели във връзка с новите предизвикателства и кризи. Ако кохезионната политика не се намеси, никой друг няма да го направи, както виждаме при кризата с бежанците, няма да се откликне на проблемите. Най-лошото за нас е, че кохезионната политика всъщност се използва за структурни реформи, които ние не желаем. И това ни тревожи, но ние сме готови да се борим и да направим така, че кохезионната политика да си остане политика на солидарността. Ние сме готови да убедим всички в това. Благодаря ви. Благодаря ви. Бих искала да се обърна към всички, като обсъждаме финансовата рамка. При кохезионната политика ние току-що всъщност одобрихме един доклад. Едва ли е необходимо да се повтаря всичко, което се каза, но Искам да повторя вашите думи, госпожо председател, за принципа 5 плюс 5. Така периодът ще бъде едновременно и по-къс и по-дълъг по стратегическите въпроси и ще имаме повече време. От друга страна ще имаме и този по-кратък период с по-голяма гъвкавост – на второ място би трябвало отново официално да поискаме Европейската комисия да ни даде статистическата рамка, за да се види как кохезионната политика ще се промени след излизането на Обединеното кралство и намалението на постъпленията, което ще доведе до намаление на разходите, които могат да се направят. Ясно е, че това ще намали приходите за Европа, ще намали приходите и за някои региони. Ние трябва да поискаме такава статистическа таблица, за да видим как се покриват нуждите на кохезионната политика след Брекзит. При МФР трябва също да се мисли изобщо за споразуменията, с Обединеното кралство и прехода към плащанията, които ще се направят за периода след излизането на Обединеното кралство. Ще трябва, разбира се, да се изпълнят и предходно поетите задължения. Но кохезионната политика трябва да се защитава. Необходимо е да се мисли за повече ресурс. През последните години сме мислили за много неща, но винаги се оказвало, че ресурсът е недостатъчен и че той се разпределя към други политики, а не към сближаването. Ние трябва с зъби и ногти да се борим и да направим така, че собственият ресурс да се генерира и да не пада върху плещите на гражданите. Така ще се изпълнят и целите на КОП-21 от Париж и ще се защитят европейските региони. Същевременно виждаме какво се случва с външните пазари. Не знам точно как да го кажа, но меко казано, много често тяхното поведение не е коректно и се уронва конкурентоспособността на нашите предприятия, следователно трябва да се мисли и за данъчното облагане. Но така или иначе би трябвало Европа да защитава и гражданите и своите интереси. Трябва да се мисли наистина за регулирането на това, което се случва с финансовите сделки. Това е изключително важно. И пак казвам, ресурса трябва да бъде собствен ресурс, а не това да са пари, които се взимат от други политики, които са толкова важни като политиките за регионите. Кохезионната политика би трябвало да се защитава, да кажем, че да, необходимо е да има допълнителен ресурс, но този допълнителен ресурс трябва да се търси по посока на собствения ресурс и също така трансфера на средства. Бюджетът със сигурност ще бъде намален след излизането на Обединеното кралство. Но за МФР е ясно, ние трябва да поставим въпроса на масата. И тук не става дума за това да вземеш от единия, за да дадеш на другия един вид състезания между бедните. Не. Би трябвало да се мисли за новите нужди, тук се включва и ОСП, пак казвам, трябва ни собствен ресурс, като не натоварваме финансово гражданите. Напротив, трябва да се защитят някои от основните интереси и ние трябва да изпълним своя ангажимент. Това включва и контрола над финансовата система както и законодателната уредба за смягчаване на последиците от измененията на климата. Да не говорим за вредните последици от дъмпинга и отношенията с трети страни. Ако направим всичко това на наша страна, ще са всички европейски граждани. И така ще можем да да защитим и сближаването. Ще поставим новото в тази политика, новото и при ресурса. Но разбира се, има опасности. Когато говорим за фондовете, говорим и за кохезионната политика – кохезионната политика ще трябва да бъде преосмислена след последните големи кризи. Може би някои неща ще се намалят, но не бива политиката да умира. Както и вие казахте, госпожо председател, трябва да се направи и връзката с европейския семестър. Европ... Кохезионната политика трябва да разчита на собствен ресурс. Защото ако това не е така, в крайна сметка няма да разполагаме с достатъчно ресурс, който да гарантира конкурентоспособността, тъй като парите ще отидат при най-бедните страни региони където трябва да се гарантира едно ниво на инвестиции. Тези региони също, разбира се, са участвали в бюджета на Европейския съюз. Също времено в скоби ще се разгледа и бюджета за еврозоната. Възможна е такава хипотеза – бюджет на еврозоната. Това ще доведе всъщност до по-голяма конкуренция. Някои са много положително настроени спрямо една такава идея – бюджет за еврозоната, собствен ресурс – тогава ще имаме конкуренция спрямо актуалните политики. Благодаря, господин Нилсън. Have... Благодаря. Нямам съмнение, че Дерек наистина ще ни поведе в правилната посока. Аз много разчитам на неговия опит. Аз съм водил много разговори с представители на регионите в моята страна. Основното послание е следното. Ще има по-малко пари. Нека тогава да работим по-интелигентно. И мисля, че това е добър подход. Това е подхода на шведското правителство да работим по-интелигентно. Ние не можем да кажем, Обединеното кралство си отива, следователно други държави трябва да поемат тези суми, които няма вече да се плащат. Не, не можем да го кажем, просто парите ще бъдат по-малко. За това да работим интелигентно. Има такива идеи, но и комисията би трябвало да направи така, че различните и дирекции да работят в по-тясно взаимодействие. Наистина, трябва да се разчита на националния ресурс, но и на използването на различни европейски фондове за едно и също регионалното развитие. Може да се използва регионалния, социалния фонд ЕФСИ за една и съща цел – регионално развитие. Това е и начина Европейският съюз да подкрепя тези политики на растеж и заетост, да се работи интелигентно с по-малко пари. Това бих препоръчал. Not... Благодаря ви, госпожа Малетич. Благодаря. Когато говорим за многогодишната финансова рамка след 2020 година, все още сме изправени пред много нерешени въпроси, като например продължителността на рамката, размера на бюджета, съдържанието. Не се знае кога ще получим отговор на всички тези въпроси. Дори и сега по настоящата многогодишна финансова рамка не знаем какво ще се случи след Брексит. Някои колеги от Комисията по бюджети допускат, че настоящата рамка ще трябва да бъде удължена с още две години. Но в такъв случай какво ще стане с следващата? Виждате, че има още ам, много все още нерешени въпроси, което не е добре за кохезионната политика, тъй като в кохезионната политика трябва бързо да вземем решения за нейното бъдеще. Радвам се за това, че вече говорим по съставните елементи на стратегията си за бъдещето. Сега е моментът да установим партньорство с държавите членки, за да си очертаем позицията за следващата многогодишна финансова рамка, въпреки редицата все още нерешени въпроси. Трябва да очертаем позицията си и за бъдещето на кохезионната политика. Ако обвържем въпроса за новата МФР и бъдещето на кохезионната политика, трябва да помислим и за стратегията Европа до 2030 година. Как приоритетите от тази стратегия да бъдат обвързани с кохезионната политика и следващата МФР? Не бива да отлагаме разискванията за бъдещето на кохезионната политика за след вземането на решението за следващата МФР. Това бе практиката до момента, но сега с предстоящия Брексит не можем да чакаме. Трябва да застанем на силна, категорична позиция в полза на кохезионната политика ще трябва да настояваме за тематична концентрация, за полезно взаимодействие с други инструменти. Ще трябва също да вземем решение и по въпроса за това как да се финансира политиката, дали с безвъзмезно финансиране или с финансови инструменти. Трябва да започнем работа и по регулаторната рамка за кохезионната политика. Тоест ще трябва да изготвим всички стратегически документи и да започнем с подготовката на проектите, за да можем и да започнем да ги реализираме след като се приеме следващата МФР. В противен случай отново ще ни обвинят, че провеждаме политика, която не води до практически резултати. Благодаря ви. Ако няма други желаящи да се изкажат, давам думата на господин Гиланд от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да участвам в днешното ви заседание. От името на комисията приветствам провеждането на днешните разисквания. Господин Вон постави редица изключително уместни въпроси. Опасявам се, че за момента няма да мога да отговоря на повечето от тях, което няма да ви изненада. Какво мога да кажа към момента? Първо, провеждаме размисли за бъдещето на Европа като цяло. Повод за тези размисли бе Бялата книга. Тя ще бъде последвана от цяла поредица документи в рамките на този размисъл. Най-важният за вас документ е този посветен на бъдещето на финансите на Европейския съюз. По него работим заедно с комисарите Крецо и Оттингер. Той ще бъде публикуван на 28 юни. След това председателят Юнкер в обращението си за състоянието на Съюза ще се съсредоточи върху следващите действия. Възоснова на вече направеното до тук, съветът ще излезе със своите заключения до края на тази година. По въпроса за конкретните аспекти от кохезионната политика. Нека отговоря на въпросите ви. Когато обсъждаме кохезионната политика, винаги говорим и за упростяването. И нека съм колкото се може по-ясен. Този път наистина трябва да вземем този въпрос на сериозно. Необходими са много по-ясни много по-звити разпоредби, които да дадат и по-голяма възможност за гъвкавост при изпълнението. Нека ви дам един пример. Настоящата нормативна уредба съдържа определение на понятието документ. Не мисля, че това е необходимо. Настоящата нормативна уредба съдържа и определение на Европейската инвестиционна банка. Допускам, че всички знаем с какво се занимава тя. Има и още един въпрос, който повдигна господин Ван Нистелрой. Трябва да се спрем сериозно върху ограниченията, върху насърчаването на сътрудничеството между отделни региони и отделни програми. Работещите по отделни програми в момента твърдят, че действащата нормативна уредба по-скоро ги възпира, не ги насърчава. Необходима е една по-збита, по-упростена рамка. Трябва да се съкрати процесът на преговори. Освен това, държавите членки трябва да имат по-широки възможности за постигане на резултати. Не всичко може, не всичко трябва да се разписва на ниво нормативна уредба. Това от своя страна означава държавите членки да поемат повече отговорност за изпълнението, тъй като нормативната уредба не винаги ще им дава ясни отговори. Трябва да се поеме такава отговорност. И, както каза госпожа Малетич, не бива следващия път да се стига до същото положение, именно да са минали 3,5 години от програмния период и да са изразходени едва 3 до 4% от общия бюджет. Ако допуснем това още веднъж, то това ще е краят. За това трябва да започнем и по-бързо да работим по нормативната уредба. Благодаря за много категоричното ви изказване. Започваме да осъзнаваме, че комисията работи и поне изготвя документи в рамките на процеса на размисъл. Първият такъв документ, ако правилно съм разбрала, ще излезе в края на месец юни. Ще следим процеса. Господин Вон има думата за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Много ползотворни бяха дискусиите до тук. Припомнихте ми някои важни моменти добавихте и някои нови аспекти. Няма да се спирам върху всички тях по-отделно, тъй като бяха многобройни. Ще се огранича само с няколко. Много Важно бе онова, което каза първият колега, а именно, че трябва колкото се може по-бързо да се договорим за МФР, тъй като от това ще проистекат последици и за нормативната уредба за кохезионната политика. Винаги, когато се започва работа по нови програми, има забавения. Ако можем да ускорим този процес, то това ще е много добре за бъдещето на кохезионната политика. Имаше доста пресечни точки между, точки между колегите, например по въпроса за схемата 5 плюс 5. Освен това, имаше пресечни точки между вас и по отношение на собствените приходоисточници. Всички колеги, които се изказаха за тях, бяха за. На едно мнение сме и по въпроса за упростяването. Радвам се, че комисията признава, след като вече толкова много време обсъждаме този въпрос, че трябва да упростим процедурите за всички, за управляващите органи, за бенефициентите, за регионите. Всички трябва да усетят резултатите от упростяването. Така ще гарантираме и възприемането на кохезионната политика като важна областна политика и в бъдеще трябва да се проведат разисквания и за размера на бюджета. Ако искаме да запазим размера на бюджета, трябва да преминем към собствени приходоисточници. Важен е и делът на кохезионната политика в бюджета. Трябва да покажем, че тази политика води до успешни резултати, че тя помага на Европейския съюз да постигне и други свои цели. И тук се намесва въпросът за полезното взаимодействие, за обвързването на финансирането по кохезионната политика с други източници на финансиране, например ЕФСИ или Хоризонт 2020. Така ще покажем, че всички източници на финансиране водят до желания ефект и че постигаме едновременно с това и целите на Европейския съюз. Това бяха само някои от упоменатите въпроси, госпожо председател. Ще се опитам да ги включа в доклада. Ще се получи доста дълъг текст, ако се опитам да включа всички моменти, които упоменаха колегите, но ще се опитам до следващото ни заседание през месец юни. Благодаря. Очакваме да ни представите проектостановището си на заседанието ни през месец юни. Приключваме по тази точка, преминаваме към следващата териториалните типологии. Става дума за регламента за НАПС, общата класификация на териториалните единици за статистически цели. Настоящият регламент за НАЦ не обхваща териториалните типологии. Няма определение за градски, селски, крайбрежни и други райони. Въпреки, че тези типологии вече са известни и се използват. Дори и ние използваме определенията по тях тук в разискванията си. Комисията излезе с предложение за типологиите по НАЦ. Проведохме първо разискване по време на заседанието си през месец април. Тогава представителят на Европейската комисия ни разясни обхвата и целта на предложението на комисията. Каква бе първоначалната ни позиция? Смятахме, че става дума за чисто техническо предложение, по което няма да има спорови, което ще може да бъде одобрено по упростената процедура. Но сега вече за втори път обсъждаме темата. Провеждаме тези разисквания, защото съветът прие позицията си на ниво работна група. Предложението се нуждае от изменения според съвета. Основното изменение, което предлага съветът е подновяем срок за делегация, подновяем с 5 години, като е необходимо одобрение на комисията. Освен това, комисията трябва да не може да промени официалния списък, освен ако държавите членки не са я уведомили за настъпили промени по места. Това са двете основни изменения, които предлага работната група в съвет. Европейската комисия е на доста категорична позиция по някои от предложените промени. Затова я поканихме да участва в днешното ни заседание, за да ни разясни позицията си и да отговори на наши въпроси. Първо ще дам думата на експертите от комисията, а след това на докладчиците в сянка за въпроси. След това ще трябва да решим как да подходим в бъдеще, да продължаваме ли да настояваме да не се правят изменения и да се прилага съкратената процедура и по време на тристранните разговори, или да приемем предложението за изменения. Ще дам думата на господин Шефер. Благодаря, госпожо председател. Много оживени бяха разискванията в работната група на съвета. Предлагат се три основни изменения. Първото, което вие не упоменахте, е, че не се засяга, нито една област на политика. Става дума за статистическа инициатива. В първоначалното предложение пък се твърдеше, че целта е да се улеснят инициативите на ниво политики в държавите членки. Заличихме този пасаж, тъй като не искаме по какъвто и да било начин да въздействаме върху вземането на политически решения с това предложение. Второто изменение – според комисията с него няма никакъв проблем, тъй като винаги се прилага такава процедура. Винаги се внасят промени въз основа на информацията, предоставена от държавите членки. Обсъждаме тези промени с тях. Сега тази процедура е по ясно разписана в предложението, представено от работната група на съвета. Според нас няма абсолютно никакъв проблем. с тази резерва, съдържаща се в предложението на съвета. Третото изменение се отнася до 5 годишния срок. Комисията е неутрална по този въпрос. От парламента зависи на каква позиция ще застане. Съветът предложи ограничаване в рамките на 5 години и удължаване на срока след доклада. Комисията предлага да не се предвижда определен срок. Сега от парламента зависи какво ще реши. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Това е друго досие, което започваме работа. Сега надявам се, че процесът ще протече гладко, но може би няма да е съвсем така. Ще се обърна към колегите докладчици в Сянка и колегите, които са тук в залата, по-конкретно, с молба да споделят позицията си, разбира се. Аз ще организирам среща с докладчиците в Сянка от своя страна и ще работим по позицията на парламента по това досие. Може би това е най-добрия подход. И така имате думата. Дали някой желая сега да вземе думата? Не. Добре, тогава ще организирам заседание с докладчиците в Сянка по този въпрос. Ще вземем решение как да подходим, следвайки предложението и информацията, с която разполагаме. Имам предвид предложението на съвета и слушахме позицията и на комисията и ще вземем съответно решение дали да отстояваме и запазим своята позиция, да подкрепим предложението на комисията без изменения и да преминем към тристранната среща или ще внесем а, изменения по предложението. Благодаря ви много. Благодаря, колеги. И сега, одобряване решенията на координаторите. Проведохме вчера заседание на координаторите и бе изпратено резюме от решенията на координаторите с нощи вечерта. Сега в състояние ли сте да одобрите решенията на координатора? Да, благодаря. Точка разни. Дали а, има предложение по точка разни? Не. Благодаря. Напомням ви, следващото ни заседание е понеделник. 19 юни след обяд и преди обяд на 20 юни. Това са следващите заседания. Позволете да благодаря на преводачите за подкрепата. Благодаря много. И с това закривам днешното заседание на комисията. Благодаря ви.